Dear colleagues, good morning. Добро утро, колеги. Моля за внимание да започнем днешното заседание. I have the, have the pleasure to... За мен е удоволствие да приветствам сред нас госпожа Вера Юрова, комисар за правосъдието и равенството на половете е, за традиционният е, структуриран диалог, е, размяна на мнения с нашата комисия. Господин Рува, ние макар и нещата все още да са в ход, си даваме сметка, че вие ще внесете на нашето внимание нови проекто актове е, до края на мандата, така че веднага ви давам думата да ни запознаете със своите намерения. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Да, о, аз още съм в режим на доставка. Утре ще приемем един голям пакет за дружественото право. И, мисля, толкова обаче. Това ще бъде от, от наша страна. Вчера за е, жалбоподателите, за колективните средства за защита, така наречената нова сделка, нов договор с потребителите. И от тук нататък, разбира се, ни предстои много съвместна работа. Ето защо ви благодаря за възможността да продължим диалога с вашата комисия. Е, както казах, за мен е особено удоволствие, е, че се виждаме днес, е, съвсем скоро след приемането на така наречената нова сделка за потребителите, която включва най-вече като, като сериозна нормативна мярка уредбата на колективните средства за защита по, по гражданско правен ред Е, и след приемането на, на това предложение е, е, и на предложението за подаващите сигнали, с което ви е запознал заместник председател на комисията Тимерманс вчера, комисията ще приеме колегиума, ще приеме и внесе целият пакет по дружественото право. Позволете ми да се спра накратко на тези неща. Първо, новото предложение за колективните средства за защита. Работата ни по законодателството за защита на потребителите, оценката на въздействието сочи, че в европейското законодателство съществуват сериозни празноти, що се отнася до защитата на потребителските права по е, съдебен ред. Назрял е моментът, назряло е времето е, да поправим е, този недостатък. В своето предложение е, ние се основаваме на е, директивата за съдебните заповеди, и, е, както и на предложението за колективните средства за защита. Това, разбира се, не отваря вратата за колективните искове по-американски. Е, става въпрос за да се защитят правата на, на, на гражданите, на потребителите, а не да се налива вода във воденицата на адвокатската професия. И ние внасяме в тази връзка гаранции срещу злоупотреба. Е, такива колективни средства за защита ще могат да ползват само е, колективни субекти. Даваме възможност, разбира се, и за извънсъдебно разрешаване. Е, и даваме възможност на държавите членки да впишат всичко това в е, традиционните си гражданско-правни уредби. Разчитам на вашата подкрепа да работите активно, съсредоточено върху това предложение, така че да приключим преговорите преди предстоящите избори за Европейски парламент. Аз лично и, и моите служби, и моите сътрудници ще посветим всичките си усилия на това и доколкото разбирам съветът също гледа приоритетно на тази задача така ще допринесем за благото на нашите съграждани. Вчера е, комисията прие предложение за директива за е, укрепване защитата на подаващите сигнали на европейско равнище. Е, по обществени скандали като LuxLeaks, Panama и прочие Cambridge Analytica съвсем наскоро, случаи, които подчертават значението на, на на сигналите, на, на разкриването на, на информация за злоупотреби, законорушения и прочие. Е, и аз приветствам вашата работа в това направление в светлината на доклада Ларозяр. Е, вчера сте били запознати от нашия заместник-председател с предложението. Целта ни е да е, въведем високи, общи, минимални стандарти за защита на лицата, които разкриват нередности и закононарушения на общоевропейско равнище. Въвеждани са необходимите гаранции, за да могат тези лица, тези будни съвести да подават сигнали и по вътрешен ред, и, и, и по външни канали. компетентните органи съответно са задължени добросъвестно да е, разследват е, тези сигнали и да подават обратна информация на подалите ги лица. Ответните мерки са забранени, подлежат на санкциониране, предвидени са средства за защита. В такъв случай е, е, директивата цели да бъдат защитени отговорните изобличители, които защитават обществения интерес. В същото време директивата съдържа гаранции е, за предотвратяване на злоупотреба с, с това право, с тази защита е, и е, за предотвратяване посегателства срещу доброто име на добросъвестни лица. Ние гледаме на, на, на, на това предложение в контекста и на, на вътрешния пазар и неговото доизграждане. И в тази връзка ще стигнем и до пакета за дружественото право, който ще приемем утре, е, отзовавайки се на призивите както от страна на гражданите, така и от страна на търговските дружества, дружества и светлината на най-новата съдебна практика по делото Борбот. Предлагаме модерни, справедливи правила за мобилност на дружествата на вътрешния пазар. За първ път предлагаме уредба на трансграничните разделяния и преобразования на търговски дружества. Стремим се предприемачите да се възползват в максимална степен от предимствата на вътрешния пазар, а от друга страна да защитим работниците и служителите, <clears throat> лицата, които имат договорни отношения, подиспълнители и така нататък. Предложението за цифровизацията по-нататък ще даде нови възможности на предприемачеството в новата цифрова среда, в частност за общуване с компетентните органи, за облегчаване на тези отношения и тяхното поевтиняване. Цифровите инструменти също така ще допринесат за по-голяма прозрачност. И тук, в това отношение, ще разчитам на вашата подкрепа, надявайки се, че работата по тези предложения ще започне колкото се може по-скоро, така че преговорите да напреднат още преди изтичането на настоящия законодателен мандат. Бих искал да благодаря на докладчиците и на докладчиците в Сянка за приноса им за постигането на напредък на работата по цифровите договори. Разговарях с всички докладчици в Страсбург миналата седмица и съм окоръжена от искрените усилия на господин Фос и на госпожа Гепард в търсене на приемливи решения. Комисията е готова да прояви гъвкавост и да съдейства и на двата са законодателя за намирането на компромиси и по двете предложения. Общата ни цел, отново нека кажа, следва да бъде да приключим преговорите по време е, е, преговорите за е, цифровите, цифровизацията на дружественото право по време на българското председателство. Така че да се създаде възможност за постигането на съгласие по а, това досие. Друго едно предложение е за несъстоятелността. Позволете ми да ви уверя в готовността на моите сътрудници да ви съдействат е, за постигането на съгласие на първо четене преди е, изборите до година. Убедително ви приканвам, е, госпожи и господа депутати, да подкрепите амбициозността на предложението, особено за облегчаване на превентивната или предпазната реорганизация на задлъжнели предприятия и за даването на втори шанс на предприемачите в несъстоятелност. Тази година, комис... Е, е, е, тази седмица, извинете, комисията ще приеме съобщение за изкуствения разум. Както парламентът основателно подчертава, изкуственият разум има значение за неизброими сфери на, на, на живота и от съществено значение е, е тази област да се развива в контекста на една правилна нормативна уредба, насърчаваща новаторството и гарантираща ценностите и основните права и свободи в Съюз. Комисията предлага интегрален подход, е, чиято цел е да се засили конкурентоспособността на Европа, да е, се запазят водещите и позиции в научно-изследователската и развойната дейност, да се постави основа за една подходяща, целесообразна, регулация и да се отложат опасенията на нашите съграждани за евентуалните отрицателни въздействия от тези процеси. Това е първа стъпка. От там нататък Европейския алианс за изкуствения разум ще разработи насоки от фундаментално значение, които ще бъдат готови до края на тази година. Започваме работа и по въпросите за отговорността. Към средата на 2019 година комисията ще излезе с доклад за по-широките последици е, и недостатъци на нормативната уредба в това отношение, както и що се отнася до интернет на вещите и роботиката. Но то, с този първи продукт, който ще ви представим в областта на изкуствения разум, ние се надяваме да опазим конкурентоспособността на Европейския съюз и да му дадем възможност да бъде световен лидер в това отношение. Уважаеми госпожи и господа депутати, убедена съм, че по-нататъчното ни тясно сътрудничество ще гарантира ползотворност на нашите усилия при конкретни резултати през идната година. Благодаря ви за вниманието. С интерес очаквам разговора, който ни предстои. Благодаря ви, госпожо комисар. Четирима са се записали за изказване. Госпожа Халтова има думата. Благодаря ви, благодаря, госпожо комисар. Първо за тази е, недовършена работа за е, електронната покупко-продажба на материални стоки. Знаете, че тук, в нашата комисия, резултата, постигнат резултат бе доста обезсърчаващ тъй като не се постигна достатъчно мнозинство нито за максималната, нито за минималната степен на потребителска защита. И как според вас бихме могли да преодолеем е, това състояние на нещата? Така че никоя държава членка е, да не е принудена да се отказва от постигнатата степен на защита, особено що се отнася до сроковете на, <clears throat> законовите гаранции. Е, вариантът запазване на статуквото не е удовлетворяващ доколкото ще се запази е, е, нормативната уредба, която действа, но няма да може тя да се доусъвършенства. Е, и особено в тази гледна точка следва да мислим за Централна и Източна Европа, държавите членки, от която не са доразвили това свое законодателство. По-нататък, миналата година комисията публикува план за действие за устойчиво финансиране, стратегия за е, финансиране на програмите на Европейския съюз за климата и устойчивото развитие. В този план за действие, между другото, се казва, че законодателството на Европейския съюз е, ще бъде е, подложено на проверка за целесообразност. <clears throat> що се отнася до задълженията за отчетност, за оповестяване на информация, а комисията също така възнамерява да се допита до заинтересованите е, страни е, в, в компоративния свят, е, е, за да се наложи нещо, което е особено интересно, е, грижата на добър стопанин, правно-технически анализ по цялата разпространителска верига което се вписва поне до някъде е, в насоките на ООН е, за устойчивото развитие и правата на човека, особено що се отнася до, право, до достъпа до правосъдие. И най-сетне, е, кажете ми да спомена, че внесеното от вас предложение за колективните средства за защита би могло да има отношение и към този въпрос за да бъдат атакувани правонарушенията от страна на търговски дружества е, в, е, по смисъла на законодателството за правата на човека и други международно-правни актове. Е, така че можем да говорим за жертви на, кор, на корпорации или лица пострадали най-широко от действия на корпорации. За съжаление, вашето предложение се свежда единствено до потребителски спорове. Интересно е да чуем защо. Благодаря. Госпожа Реда има думата. Благодаря. Госпожо комисар, първо бих искала да ви поздравя за предложението за подаващите сигнали. Е, Европейския парламент отдавна настоява за, за такава уредба и това е направление, в което вие наистина давате пример, е, водите напред с едно амбициозно предложение, обхващащо широк кръг от политически области от интерес за Съюза. Любопитно е обаче как подбрахте тези области, Списъкът е широк, което ние приветстваме, но някак не е изчерпателен. Има области на правомощия на европейските институции, на, на европейската политика, а, а, които са извън приложното поле на директивата и това въвежда в известно объркване. Например, в енергетиката а, атомните централи и тяхта безопасност попадат в приложеното поле на директивата, но традиционните на, на въглища е, и изкопаеми горива не. И, и е, заинтересованите лица ще трябва да се ориентират. Е, аз разбирам, че едно изцяло хоризонтално предложение, засягащо и прерогативи на държавите членки, би могло да породи проблеми в хода на преговорите, но аз предполагам, комисията се стреми да обхване максимално широк кръг от области. Поне така би трябвало да бъде. Споделям също така казаното от госпожа Хартона току-що за колективните средства за защита. Необходимо е да постигнем напредък бързо и по единия и по другия акт, тъй като те в известна степен се допълват взаимно. Предложението за изобличителите да се надяваме ще насочи светлината на, на прожектора в по-голяма степен и към <clears throat> интересите на потребителите и оттам нататък ще могат да се предприемат действия вече по линия на колективните средства за защита. Имам въпрос също така към вас и за напредъка по предложението за цифровото съдържание. Благодаря ви за любезната оценка, за проявяваната от парламента воля работата по това предложение да приключи колкото се може по-скоро, но един от големите все още нерешени проблеми е за цялата област, наречена интернет на вещите. От гледна точка на парламента въпросът е от решаващо значение. Ако предложението за цифровото съдържание изключи интернет на вещите, то не би имало достатъчно значим принос. Казват ни, че въпросът за интернет на вещите ще бъде обхванат по-нататък от директивата за покупко-продажбата на стоки, но да си даваме сметка, че покупко-продажбата на, на материални стоки в интернет е, губи своето относително значение със всеки изминал ден. И става въпрос за практически услуги, е, за договори за обслужване, е, да, да кажем, на един хладилник, който е свързан в електронната среда и представлява интернетска вещ. Е, хладилникът на практика е даден под найем на абонаментен принцип, връща се след изтичане на договора и така нататък. Тук не може да се говори следователно единствено за покупко-продажба – е, а, а, а за нематериално, невеществено съдържание. И аз се опасявам, че работата по въпроса за цифровото съдържание няма да приключи, е, докато не се реши този въпрос. Интересно ми е как възнамерявате да преодолеете тази сериозна спънка. Благодаря, госпожа Регна. Благодаря, уважаема госпожо Еврокомисар. Изключително интересно беше да ви слушаме още повече че в края на мандата ни на дневен ред излизат наистина интересните досиета, например вътрешните информатори, една кауза, която много настоявахме, изкуствения разум, общите искове и така нататък. Много можем само да се надяваме, че ще успеем до края на мандата. Въпрос, как си представяте нещата като срокове? членове. Ние като евродепутати наистина ще положим всички усилия и ще работим сериозно, за да приключим. Но съветът обикновено е доста по-бавен и за това първо ще помоля да упражните известен натиск и второ да ни подскажете как да успеем до края на мандата. Конкретен въпрос относно дружественото право и целият пакет. Знаем, че мобилността на предприятията във вътрешния пазар изисква предложение, но има и така известна сдържаност, защото става дума за социални въпроси и всички знаем колко тромаво вървят тези процедури. Има и не бива да забравяме цялата несигурност, която съпътства това. Моят въпрос, каква гаранция дава пакета, че няма да се стигне до така наречения форум шопинг? Имам предвид изискването за минимален капитат, за най-благоприятни съдебни или правни условия, социални условия. Вие по-добре от мен знаете списъка, от който вълнува нас и колегите от други комисии. И пакета, разбира се, е, заслужава да бъде приветстван, но трябва да не, не бива да забравяме и съответните гаранции. Говорим за законотворчество. Още един въпрос. Доколко тези предложения отговарят на идеите на Жан-Клод Юнкър за социална Европа. Не трябва ли да се помисли за възможността да се чуе мнението и на работещите? И разбира се, най-вече ме интересува въпроса за дружественото право и възможността за решаване на въпроса. Господин Самит Даймек yeah, uh, благодаря, господин председател. Госпожо комисар, присъединявам се към колегите в високата ни оценка за вашата готовност да се вслушате в редица призиви, които сме ви отправили по редица въпроси, особено що се отнася до изобличаването на, на съществуващи нередности. И вчера обявеното намерение на комисията <clears throat> в тази връзка е добре дошло. Бих е, също така направил връзка е, между ролята на изобличителите от една страна и, позовавайки се на моя малтийски опит, разследващата журналистика от друг. Е, в справката, разпространена от комисията, от забелязах, че посочвате неравната, нееднообразната защита на изобличителите в държавите членки на Европейския съюз. В Малта спецификата е особена с това, че нееднообразност се забелязва в самата страна, в Малта. Ам... Една е защитата на подаващия сигнала, ако е, той се отнесе дискретно към е, отговорните е, органи е, и друга е, както станахме е, свидетели наскоро с един конкретен случай, а ако той предварително широко разпространи е, информация тогава по малтийския опит е, е, лицето става обект на нападки. От а, е, в вестниците в Малта научавам, че предстои да ни посетите през месец юни и това е добре дошло, тъй като вашето присъствие в страната, вашето посещение е, ще е, даде на общественото мнение да разбере, че е, европейските институции, Европейската комисия е, отстояват правата на човека, интересите на, на нашите съграждани. И да се надяваме, ще се хвърли светлина върху едно политическо убийство, което все още не е разследвано до край. Надявам се, че е, са взети всички необходими мерки за бърз напредък е, в регламентирането на тази материя, е, както, прочим, и по отношение на прането на пари и директивата за прането на пари. Надявам се, ще обсъдите и този въпрос с, малтийските, с малтийските си партньори. Тъй като, прочим. Ежедневно ставаме свидетели на значимостта на тази уредба, не на последно място във връзка с последните разкрития по отношение на банката Пилатус. Госпожа Делво. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за вашето експозе. Мога да се присъединя към колегите, които вече ви поздравиха. Някои депутати чакат с нетърпение съобщението за изкуствения разум. И така, първият ми въпрос е, може ли да дадете повече информация за него? Знам, че е трудно взаимодействието между различните генерални дирекции. Това може би обяснява факта, че едва сега ще бъде представено съобщението. Що се отнася до самите насоки, те ще бъдат представени в края на годината, доколкото разбирам. Другия въпрос е за отговорността. И там мисля, че текстът е много предпазлив, защото казвате, че сте отворили вратата за намиране на решение. Тоест, все още няма предложение за отговорността. И така, въпросът ми е, не се ли притеснявате, че, че държавите членки ще приемат национално законодателство в тази област? Доколкото разбирам, някои държави членки са много активни в тази насока, което много ще затрудни работата на европейския съзаконодател. Как ще направите така, че да вземете в свои ръце тази инициатива и да предотвратите разпокъсността на нормативната уредба? Аз получих информация, че даже на ниво ОИСР има притеснение, че дори за пилотни проекти и изпробване, да речем, автом... автономни автомобили, има различни подходи в различните нормативни уредби. Дори и при изпитанията нямаме единен подход. И се питам, как ще успеем да осигурим необходимата рамка за решаването на всички тези въпроси защото това е от особено значение за европейския бизнес. Много е важно да няма разпокъсаност на пазара. Благодаря. Господин Кавада. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря за вашето експозе. Имам едно кратко изказване и един въпрос. Забележката ми е следния. Много се радвам и аз като колегите, че вие работите по въпроса за лицата подаващи сигнали, който не може да остане без решение в скандалния свят, в който живеем. По тази тема искам да обърна внимание на следното. Ще следим много внимателно въпроса за защитата на източниците и журналистите като такива когато става въпрос за много деликатни теми, както вече спомена моя колега а, в Скоби, много очудващо е, че няма реален инструмент за внасяне на жалби. Срещу най-високото ниво на държавата. Европейския съюз е излязъл само с протест и съобщение. Това не е достатъчно. Трябва да помислим сега за следващия етап. Трябва да се съобразим с обществения ред и да очакваме съда да наложи санкции на държавата, когато тя е в съучастие при едно политическо убийство. Имаме доказателството, но все още няма решение на съдебен от... отговор. Тук визирам случая в Малта. Съжалявам, че вчера не успях да чуя господин Тимерманс, тъй като имаше проблем с предвижването ми до тук. Но текста за лицата, подаващите сигнали, ми се струва балансиран. Има две опасности – Първата е всеобщо използване на сигналите, което е кутията на Пандора, която не трябва да се отваря. От друга страна, реалната необходима защита за лицата, които действат в интересно общото благо. И мисля, че сте намерили златната среда. Работата е много добра и аз искам да ви поздравя, както направиха и колегите. А въпросът ми засяга друг нещо. Има едно нещо, което е източник на разногласие между парламента и господин Катани. Решението на съда 140, ако не се е лъжа, за публикуването на документи с 4 колони при преговорите. И да, има нужда от прозрачност, но не трябва да се стига до там, че всички документи да са публични. Хората, които застъпват тази тема, трябва да помислят за ролята на тези документи при преговорите, тъй като могат да се блокират самите преговори между институциите. Искам да питам, вие смятате ли да обжалвате решението на съда или ще го приемете? Благодаря. Господин Зветка. Благодаря, господин председател. Искам и аз на своя ред да благодаря на госпожа комисаря. Даже бих казал, че ако бяхте представили този пакет, който обсъждаме в началото на нашия мандат, щехме да бъдем много впечатлени, защото пред вас предстоеше огромна работа остава само една година. Искам да съм максимално оптимистично настроен, като госпожа Регни. се надявам, че ще се справим до края на този мандат. Надявам се, че ще успеем да приключим работата по това предложение до края на мандата, но процесът е много сложен, тъй като ще е необходимо голямо сътрудничество между институциите, за да постигне максимално бърз напредък и да не се отклоняваме от същината на въпроса. На първо място искам да ви благодаря по въпроса за лицата, подаващи сигнали. Не е като да не сте запознати с този проблем. Както вече и вие споменахте, сега нещата се движат по-бързо заради скорошни събития, като инцидента в а, Малта. Искам да обърна внимание на балансираността на проекта. Това от което се нуждаем. Не трябва да се смесва ролята на лицата, продаващи сигнали с ролята на журналистите. От една страна трябва да се защитава лицето, подаващо сигнал, а не източника на информация. Много често оставаме с впечатлението, че всички са лица, подаващи сигнал. А то не е така. Пакета за защита на тези лица е нещо особено. Човек не е лице, подаващо сигнали по занятие. Той се превръща в такъв, когато на работното си място или в мястото, където живее, наблюдава някои събития и за, за това дава информация. Това, което се предлага в продължението за директива е справедливо. Ако ние конкретно прецизираме понятия като лице подаващо сигнало, журналист, източник на информация, няма да извършим такива грешки, които много често водят до погрешни заключения. Това е по въпроса за лицата, подаващи сигнали. Вчера проведохме разговор с господин Тимерманс. Дружественото право. Ние искаме да подходим към дружеството, дружественото право, само че за сега неуспешно. Макар да ни остава само една година до края на мандата, се надявам, че този път ще успеем и ще работим по амбициозното предложение на комисията. Госпожо комисар, искам да ви благодаря за това, че обърнахте внимание във вашето експозе, че предложението трябва да доведе до добросъвестни предприемачи, добросъвестни предприятия. Много често оставам с впечатлението, че гледаме на бизнеса като на евентуални престъпници. Да, има и такива случаи, има случаи на престъпления, някои злоупотребяват с нормативната база за общностния пазар, но мнозинството от представителите на бизнеса са трудолюбиви хора, честни хора, най-вече малки и средния бизнес. Той дава 80% от работните места в Европа. Най-голям дял са в дружествата са именно малките и средните предприятия. Именно в тях е основата на европейската економика. Не става въпрос за големите многонационални кооперации. Става въпрос за малките и средни предприятия. За тях правим предложенията. Там се дават работни места на гражданите. Искам да ви помоля да се справим до края на този мандат. Ако ли не, да постигнем максимално бърз напредък. Госпожа Розиер, ще ви помоля да бъдете кратка тъй като трябва да чуем и отговорите. Благодаря. Благодаря, господин председател. По същество, благодаря, госпожо комисар, за присъствието и за предложението, което беше представено вчера, което го очакваме от дълго време. Защитата на лицата, подаващи сигнали. Ние отправихме сериозни апели и се радваме, че работата е напреднала. В началото, като че ли не беше толкова ясно, че се стигне до законодателно предложение, но това вече е факт, което много радва социалистите и демократите в парламента. Предложението отразява основното послание в един наш доклад. И е в съзвучие с много от целите, които сме си поставили. Така че искам да ви благодаря за качествената работа и за вслушването в мнението на Европейския парламент. По откритите въпроси вие предлагате общо приложно поле, което да не се ограничава само до защита на работниците в отношенията, трудоправните отношения, но се обхваща колкото се може повече сектори, в които има европейска компетентност. Искаме хоризонтален подход, доколкото това е възможно. Това би било похвално. Правните консултации за тези лица също предложението се държат в правилна посока. Вие можете да разчитате на парламента и по-конкретно на нашата група за предложение за подобряване. Когато говоря за общо приложено поле, все пак имаме нужда от прецизиране. За случаи като LuxLeaks, който ще постигне въпроса за ефикасността на защитните мерки, които приемаме. Относно трудовото право, този въпрос за сега оставен на страна, мисля, че и там е необходимо да се предвиди защитен механизъм. А относно изпълнението, имаме нормативна база за защитата но реалността е, че тези деца обикновено са изолирани, те са сами. Те са изправени пред групи, които имат всички налични средства. В доклада от октомври искахме възможности за контакт с национален орган, независим орган, който да е орган за контакт с тези лица, подаващи сигнали. Не са предвидени средства за европейски надзор, за ефикасността на защитата, за съжаление. Вие може да разчитате на подкрепата на Европейския парламент, но що се отнася до министрите и държавите? Имате ли представа какво би било изпълнимо, за да се спечели подкрепата на държавите за приемат на този текст. Иначе вие можете да решите на нашата подкрепа. Благодаря ви. Това бяха въпросите, госпожо комисар. Предизвикателството за вас е да отговорите на тях в оставащото ви време. Благодаря. Благодаря за вдъхновението и за полезния натиск, който непрекъснато оказвате в някои от областите на съвместна работа. На първо място по един въпрос зададен от няколко депутати относно графика. Господин Звевка ме попита доколко сигурна съм. Не съм сигурна, разбира се. Аз съм сигурна само в това, което аз мога да направя. Аз ще настоявам и пред българското, и пред австрийското председателство, а също и румънското в първото полугодие до година. Това въже за всички досиета, които обсъждаме. За дигиталните договори също отнема много време. Трябва да бъде постигнат напредък. Ще говоря с българския министр в понеделник, следващата седмица. Веднъж ще проведох две срещи с него, за да го убедя да бъдат положени повече усилия. Мисля, че имаме ясна визия за графика и на двете досиета. Смятаме, че могат да, те могат да бъдат приключени по време на австрийското председателство. Поне така се надяваме, включително и продължението за стоките. Относно новите инициативи, ще бъда съвсем откровена пред вас. Притесняват ме гражданско-правните въпроси, защото работната група има много добри намерения. Само, че тя се занимава с подробностите, този процес отнема време, няма да крие разочарованието си от напредъка който е много бавен по Брюксел 2А. В началото, вие не задавате този въпрос, но в началото всички имахме едно общо виждане. Трябва да помогнем на децата, които са в тежко положение след развода на родителите. Когато членовете на семейството са граждани на различни държави – но досието като че ли буксува. Намеренията са добри, но, както знаете, много често пътят към Ада е послан с е, добри намерения. Надявам се, че няма да бъде така относно колективните искове, колективните средства за защита. Все още трябва да се реши въпроса за компетентността не само на ниво парламент, но и на ниво държави членки, относно предложението за несъстоятелността и децата подаващи сигнали, мисля, че въжи същото. А, сега, по лицата подаващи сигнали, тъй като за тях бяха зададени много въпроси, имаше доста коментари. Госпожа Реда, ние избрахме предложеното поле последния начин. Основен принцип за нас – Къде са сериозните вреди за обществото? Това бе основният принцип. Втория принцип е защита на честните хора и да ги насърчим да използват каналите, които трябва да бъдат разкрити от съответните органи. В хора на преговорите приложното поле може и да се е разширило, но за момента вече няма повече възможности за разширяване според комисията, тъй като правното основание е единния пазар и финансовите интереси на Европейския съюз. Ние разгледахме всички възможни ситуации, когато имаме сериозна вреда за обществени интереси. Това е резултата. Сега в хода на преговорите може да бъде обсъден допълнително обхвата. Може и да възникнат нови идеи, които да са в унисон с правното основание избрано за защита на лицата, подаващи сигнали. Аз имам много категорично виждане по този акт. Това не е защита заради самата защита като такава. Тук говорим и за вреда срещу обществения интерес. Затова трябва да се обхванат всички евентуални случаи, когато може да бъде нанесена такава вреда. Тук почерпим вдъхновение от LuxLeaks, Cambridge Analytica наскоро. И за това обръщаме внимание на сериозната вреда. Госпожа Регнер зададе въпрос за графика. Както казах, ще говоря възможно най-скоро с българското председателство, за да бъде постигнат напредък относно предложението за лицата, подаващи сигнали и малтийския случай. Аз ще отида в Малта, ще разгледам няколко теми. Режима за борба срещу прането на пари, засилване на звената за финансово разузнаване, защото наскоро приехме политически доклад за директивата за стандартите за звената за финансово разузнаване. Те играят много важна роля в борбата срещу изпирането на пари. И аз ще попитам какви конкретни мерки предприема Малта. Ще задам въпрос и за Европейската прокуратура. Разбира се, ще попитам и за разследването на убийството на госпожа Дафне Галиция. Разбира се, това е тясно свързано и с работата по лицата, които подават сигнали журналистите. Но това са две различни неща, защото според европейското законодателство журналистите не попадат в обхвата на защита за лицата, подаващи сигнали. За тях се следва националния режим. Но директивата за защита на лицата, подаващи сигнали, ще помогне и на журналистите, защото тя ще насърчи техните източници да подават информация, да подпомагат работата на журналистите също и журналистите няма да бъдат оставени сами в работата си по случая. Ще има лица, които им съдействат. Мисля, че това ще е много важно и за работата на журналистите. Ще се преодолеят притесненията в момента. Както знаете, аз занимавам с въпроса за онлайн речите, речите на омразата. Журналистите все повече споделят своите притеснения, че може да са в опасност, има много, които са обект на изнудване, отправят се заплахи онлайн и мисля, че по този въпрос държавите членки трябва да обединят усилията си и да осигурят сериозна защита на журналистите. Това е свързано с въпрос на господин Кабода за защитата на журналистите. Продължното поле на директивата за лицата подаващи сигнали. Пак по въпроса за Малта, нямаме още доказателства до каква степен малтийската държава е била замесена в конкретния случай. Но ние оказваме натиск да приключат разследванията в Малта. Аз още вярвам в независимото разследване в Малта. Затова искам да отида на посещение в тази държава и да попитам съответните органи. Имаше доста въпроси за лицата, подаващи сигнали, а сега за решението на съда по делото Капитани все още разработваме правната становище по случая. Изчакваме решението на Европейския парламент. Госпожа Розие. качеството на вслушването. Благодаря ви. Аз наистина се опитвам да се слушам в това, което казвате. Относно проложното поле на защита на лицата, подаващи сигнали, трябва да се спомене едно важно нещо в контекста на проложното поле и LuxLeaks. Лицето, което изобличава укриването на данъци, всъщност е било санкционирано заради това свое действие това, което предлагаме тук. Ние не искаме да се прави разграничение между наказателно деяние. Някой друг ще направи тази преценка, но в крайна сметка не трябва да се санкционират тези добросъвестни, честни лица, които просто не са могли да понесат да са свидетели на едно престъпление. Люкс Ликс е много добър пример за това защо предложението е в този вид. Защото ние разкриваме вътрешни канали и в интерес на всички органи е, сигурна съм, да дадат информация на гражданите за вътрешните канали. Да се получи тази информация. Защото ако ръководството не е замесено в неправомерното действие, то е в интерес, в негов интерес да се разпространи информацията, за нередностите в тяхното дружество. Ето защо искаме и държавите членки да създадат и външни канали. Те ще решат какви да са тези канали. Някои от вас казаха, че тези лица, които подават сигнали, трябва да знаят ясно кои са тези външни канали. Аз очаквам държавите членки да сведат тази информация до обществеността, за да е известно къде може да се докладва. Ние не казваме, че това трябва да е един централен орган или секторни органи. Заради общото предложено поле на тази директива може да се наложи да има няколко органи. Но така или иначе, при съмнение, лицето подаващо сигнал винаги знае къде да се обърне. Това е службата на омбудсмана. И ако вътрешните и външни канали не сработят, то тогава тези лица могат да се свържат с журналистите, да продадат информация в публичното пространство и да се ползват със същото ниво на защита, включително и срещу ответни мерки. И вие сте прави. Хората трябва да получат информация за каналите и какво трябва да направят. Относно дружественото право, госпожо Регнер, да, графика е от ключово значение тук. Това е голям пакет. По-късно бе представен, колкото очаквахме. Но делото Полпут промени всичко. Ние искахме да внесем предложение, което ще благоприятства движението на дружествата – на дружеството Болбут и по-толерантния подход към седалището означаваше, че трябва да разгледаме целия пакет светлината на това дело и да, включим повече, и да включим повече защитни механизми срещу евентуални злоупотреби. Именно тук пакет отговаря на идеите на Юнкер за социална Европа, тъй като обхващаме въпроса за участие на работниците, напълно на участието на работниците, когато то е факт в съответните държави членки, то трябва да бъде зачетено в рамките на този процес. Има много сериозни защитни механизми срещу изкуствените, фиктивни дружества, срещу злоупотребите с трансграничното движение, което може да навреди на работниците и акционерите. Както ще видите и утре, има много защитни механизми. Опитах се това законодателство дава възможно повече възможности, колкото се може повече възможности за предприемачите и да предвижда колкото се може повече защитни механизми срещу злоупотребите. Съгласен съм с, с господин Звевка. С удоволствие подготвим законодателство за добросъвестни хора. Света би бил едно много по-хубаво място. Не само за широката общественост, но и за, за законодателните органи също като разработваме нещо за добросъвестните честни лица, това бе и случая при несъстоятелността. Имаше гласове, които предупреждаваха за злоупотреби. Имаше гласове, които твърдяха, дигитализацията на дружественото право е правилният подход. Но внимавайте, може да има злоупотреби. Лесната онлайн регистрация, без възможността нотариусите да направят проверка на фактите, свързани с учредяването на дадено дружество, това не би било добра идея. И какво трябва да направим? Трябва да сме предпазливи. Но за мен основното ми убеждение е, че законодателството трябва да разкрива възможности за честните предприемачи и за честните граждани. Относно дигиталните договори, както вече споменах, смятам, че можем да се справим с приемането и на двата акта. Ние гледаме на тях като на пакет. И днес мога да ви потвържда, че не искам да се намали нивото на защита на потребителите в нито една държава членка. Трябва да намерим съответното решение. Това е свързано с въпрос на госпожа Мандела. Не искам да се славя като комисаря, който е намалил нивото на защита в Ирландия или в Финландия. Запозната съм със случаите там. Не. Точно обратно трябва да намерим начин за хармонизация на правилата, и да дадем възможност на държави членки, които им искат по-висока възможност да, да направят това. При условие, че лице е необходимата политическа воля. Трябва да работим повече и върху вградения софтуер. Проведох много ползотворен дебат с госпожа Гебхарт. Трябва да осигурим така, че законодателството да отразява и бъдещия развой на събитията. Трябва да обхванем и интернет на предметите и тенденциите – to capture all the possible future risks for the consumers and Аз искам да подчертая нещо във връзка с дигиталните договори. Искам всичко да е просто за търговците и за потребителите. Не може да разработим някакъв сложен режим, който ще доведе до различни мерки за софтуера, за кутиите и така нататък. Госпожо Делво, за въпроса за роботиката. Знам, че очаквахте повече, но ние ще представим доклад за безопасността и отговорността за продуктите до година. За момента съобщението, което ще бъде прието утре, ще обхване. Мерките за насърчаване на изкуствения разум и роботиката в Европейския съюз, които трябва да почиват на интелигентно финансиране и насърчаване на научно-развойната дейност. В заключение искам да споделя своето убеждение, че ние можем да се превърнем в лидер. За момента нещата не изглеждат така и Китай и САЩ използват лични данни на хората и то безкруполно, без да се съобразяват с основните права, правото на неприкосновеност на личния живот. Виждате какво стана с Фейсбук и Кембридж Аналитика. Няма зачитане на правата на гражданите. Не искаме да работим за постигането напредък в, интели... в изкуствения разум, но при зачитане на основните права на гражданите. Ние ще следваме своя европейски път и подход. Затова искаме да насърчаваме научно-развойната дейност, което ще върви ръка за ръка в защита на, в, с защита на основните права. Искам да следваме своя европейски подход и съм сигурен, че той ще се увечае с успех. Документа, който ще бъде представен утре, е научно-развойната дейност, интелигентното финансиране, адаптация на образователната система към новите предизвикателства на пазара на труда. И в моя ресор също така трябва да има тълкуване на действащото законодателство. Как ще се прилага то? при евентуалните случаи на проблеми с безопасността на продуктите и въпроси свързани с отговорността. Нашето тълкуване е, че трябва да следва общия режим за безопасност на продуктите и директивата за оборудването. Следващата година ще бъде представена препоръка за, следва... за следващия състав на комисията. Ще започнем работа върху законодателството и е възможно още в нашия мандат да свършим доста аналитична работа, която да послужи за основа на работата на бъдещия състав на комисията, или пък може да кажем, няма нужда от ново законодателство, нека да следваме сегашния режим за отговорност и безопасност на продуктите. Това ще е обект на работата до година. С това приключвам. Едуард винаги е прав. Ще спорте тук. Благодаря за въпросите. С, с, с е, радост бих чула въпроса ми. А, достъп до правосъдие на, на жертвите на международните корпорации. Знае, че това играе роля. Тук е, ще повторя казаното за преговорите, които са в ход, защото е, обхвата, който предлагаме за колективните искове, бе като начало много обмислен и балансиран. Имахме разгорещени дебати в комисията. В началото така малко кухненски, кухненска информация. Аз в началото бях е, доста фрустрирана, защото се опасявах, че ще обхванем твърде ограничена област от защита на потребителите. Но колегите, хайде да не казвам, събудиха се, те не спят, но все пак озряха за идеята, че колективните искове обхваща и техните ресори. И е възможно в хода на преговори да излязат и от вас предложения. Може да има и предложения от държавите членки. Нашия подход беше е, да предвидим какви ще бъдат е, масовите щети за хората и как е, колективните действия могат да се приложат като ефективен начин на защита. Ако вие откриете други аспекти с това е ваше право като са законодатели и с радост ще ги очаквам. Председателят благодаря от сърце на госпожа Юрова за този изключително обогатяващ дебат. Отговор на госпожа Юрова за мен срещата бе също много обогатяваща. Благодарни сме, казва председателя за тази среща и ще ви очакваме отново в нашата комисия. До нови срещи и благодаря. Uh, Уважаеми колеги, готови ли сме за гласуване? Виждам, че не всички са готови. Поне на мен тъй ми се струва. Uh, и така. Гласуваме за проекта доклада на информационната табло на ЕСА в областта на правосъдието 2017 година. Това е първия доклад, за който ще гласуваме. И така, компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Либе 8 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. Либе 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Прощавайте, не разбрах, казва председател. Либе 14 беше изменението, което току-що гласувахме. И, искаме за... Искате електронно гласуване за Либе 8 ли? Аз казах, че се отхвърля, да. Искате проверка ли? Добре, добре. Либе 8 електронно гласуване. One more. Okay. Така, мисля, че всички вече гласуваха. Приема се. Sorry for that. За което се извинявам. Либе 14. За против, въздържали се, приема се. 20, изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Либе 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис целатинско латинско за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е латинско за, против, въздържали се. Приема се. Компромис F латинско. За, против, въздържали се, приема се, компромис гелатинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. Хаш латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис и латинско за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 71. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля за електронен вод по изменение 71. Yes. It has been rejected. Отхвърля се. 72. За. Против въздържали се, отхвърля се, е, йод или джей за, против, въздържали се, приема се, 81 за, против, въздържали се, отхвърля се, К за, против, въздържали се, приема се, 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се,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 Нека да проверим изменение едно електронен вод. Чакам да всички да гласуват. Край на гласуването. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2 и 23 за. Против. Въздържали се. Приема се три за, против, въздържали се. Нека да проверим. Стори ми се, че се отхвърля, но нека да бъдем сигурни. Моля, гласувайте. Adopted. Uh... Да, приема се. А сега ще гласуваме е, по електронен път за целия проект, целият проект доклад. Край на гласуването. Приема се поздравления за госпожа Юталанд. Now, uh... Е, сега проекто доклада за регламент за замяна на приложения към регламент 2015-848 производство на за несъстоятелност. Okay. Uh, Имаме гласуване амблок за всички изменения. Може би можем да, за да бъдем сигурни да гласуваме по електронен път, за да извлечем по-голяма радост от процеса на гласуване. Край на гласуването. Приема се. А сега за целия проект от доклад отново електронен вод. Тук ще имаме ли изненади? също се приема, така че поздравления, господин Звевка. Браво на вас! Сега стигаме до статистика за превози на товари по вътрешни водни пътища, кодифициран текст. Електронен вод, който откривам, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, госпожо Герингер. А сега стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили, отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Приема се отново поздравления на госп... за госпожа Герингер. И така, това беше за гласуването днес. Yes. This, yes. So this and those two and this. Yes. Now let me continue with. Сега позволете да, да позволя, позволете да продължа с точка 6 съобщение съвместното ни заседание с АВКО и гласуване за проекто доклада за прилагането и изпълнението на споразумението за по-добро законотворчество ще бъде утре в 11.50. 11 uh, uh, Това е първото. Второ, разширената ръководна група за преговорите по Брексит в Министерство на вътрешните работи с Великобритания ще бъде днес в 12.30 в АСП 5G3. След сутрешното ни заседание ще срещнем нашите партньори по преговорите. Поканени сме като комисия да участваме в тези преговори и да ви информирам за решенията на заседанието на координаторите от вчера. Те постигнаха съгласие госпожа Хаутала да докладва по случая Георгиос Кирцус, господин Звиевка за за уреждането по доклада за уреждане на а, търговски спорви, господин Машталка за становището за защита на работници от а, рисковете на експозицията на карциногенни и мутагенни а, вещества на работното място и устойчивостта на оценката на рисковете в Европа по продоволствената верига. Всички въпрос, въпроси към комисията ще бъдат надлежно отправени. Комисара Етингер ще бъде поканен за беседка и за събеседване и ще бъде поканен специално, ще му бъде обърнато внимание специално по въпросите за кръгли, кръглите маси и за нашата роля по въпросите на персонала. Сходно писмо ще бъде изпратено до председателя на Комисията за бюджетен контрол и предвиждаме неофициална среща с координатора на САЩ по въпросите за интелектуалната собственост. Това е което аз имам да споделя с вас като съобщения на председателя. Сега продължаваме с точка 17 от дневния ред. Казвам добре дошъл на напускащия е, изпълнителен директор на службата на Европейския съюз за интелектуална собственост Антонио Кампинош. За последен път имате възможност това си качество на изпълнителен директор да го разговаряте с нашата комисия преди да поемете ръководството от 1 юли на Европейското патентно ведомство. Ползвам случая да ви поздравя с назначението на този пост. Целта на този обмен на мнения е да обсъдим действията и постиженията на Европейския съюз в областта на интелектуалната собственост и бъдещите действия. Господин председател, имате думата. Председателят, благодаря много, уважаеми евродепутати, членове на комисията. През е, всичките тези години ви отделихте щедро време да обърнете внимание както е, на авторските права, така и на интелектуалната собственост е, изобщо. Благодаря за вашите усилия в подкрепа на разширяване и подобряване на правата на, в името на европейските граждани. На развитието до сега и настоящите събития ясно сочи, че сме действали много прозорливо като Европейска комисия. Знаете, че за последен път заставам пред вас като изпълнителен директор на Европейската на службата за интелектуална собственост, тъй като ще поема Европейското патентно ведомство и предполагам разбирате, че е, няма да се занимавам с по-малко творческа дейност. Напротив, е, това е допълнителна причина да помисля, да мислим за връзката между е, правата в авторското право и политиката по този въпрос в Европейския съюз и въобще. Ползвам случая да обърна внимание на някои промени, които вече са факт контакт в ролята на, нашия, на нашата служба и за, да поговоря за бъдещите предизвикателства. Първо, бързите технически промени глобалното разширяване на авторските права и въпроса е за зачитането на авторското право в глобален мащаб. Първо, като си помисля преди повече от 7 години, когато през 11-та година за първи път застанах пред вас и изтече много време, тогава започна работата на службата на Европейския съюз и мисля, че въпросът за интелектуалната собственост добива все по-голямо политическо, економическо и социално значение. Разбира се, всички участват в това. Сега службата участва в почти почти всички сфери на авторските права, не само като регистратура на търговски марки. Ние се опитаваме да отговорим на новото си название Служба за интелектуална собственост на ЕСА. Затова и разчитаме на подкрепата на парламента, съвета и комисията и на всички заинтересовани, включително а, и на потребителите, които и сега са наши коректни партньори. През 2011 година аз говорих за отражението на авторските права върху економиката и обществото като цяло. Е, от тогава направихме много стъпки. Бяха предприяти действия за против нарушаването на авторските права през 2012 година. Нещата са много по-ясни сега. Много по-ясно е как стоят нещата проучванията, особено за економическите последствия, значение на авторските права, нарушението на интелектуалната собственост и тяхното економическо отражение, сега се отчита и от обществото, и от е, частни дивидите. едно кратко имаме е, позоваване на нас, включително на Г7 и неодавна е, в, насреща в Женева ние бяхме поканени да представим своята работа различните проучвания, проведени от нас, се, провежда, се допълват от различни допълващи проверки и проучвания, като например за малките и средни предприятия и празнините. Това означава по-широко сътрудничество в духа на техническите и технологични промени. За да намалим а, разходите от контактите с различните обществени служби за защита на интелектуалната собственост въведохме различни методи и проекти на сближаване, като например търговски марки и различни начини на оповестяване по интернет, по които в момента се работи. Тези въпроси са много важни, ако искате да работите на базата на изследователска и иновативна дейност. Подобни партньорства трябва да се разширяват и да обхващат и други е, авторски права, стигайки до патентите. Особено е важно да приобщи малките и средни предприятия и да сме сигурни, че новите идеи се превръщат в издели, не просто е, са възхвалявани като големи идеи. Трябва да помислим какво да се направи за разширяване на технологичния транс, трансфер. Работим и за интернет портал като едно гише на фирмите, за фирмите е, в тази област. Е, сега в Европейския съюз ние работим в мрежа, обхващайки всички видове авторски права, включително и по-доброто им разбиране и зачитане. Ние работим непрекъснато за натрупване на знания, за заостряне на обществените е, обществения интерес, работим и в сферата на образованието. Работим също с правоприлагащите органи, включително е, полицията, съда, прокуратурата и митниците. Много е важно взето много са важни добре развитите взаимоотношения с Европол. Бе създаден нарочен център за борба с интернет престъпността ние продължаваме и мисля, че правеното има отражение в глобалната економика. Ние продължаваме да работим от името на Европейската комисия като разплащателна агенция и агенция за изпълнение на големи европейски проекти в името на по-голяма прозрачност и достъпност, особено за малките и средни предприятия. В отговор на промени жените в обществото и технологиите има и законодателни промени. Изкусително е да кажем, че а, законодателството няма нищо общо с промените на място, но предполагам, вие сте запознати с регламента за търговските марки, с а, уточненията и изчистването на тексти и уточняване на работата на нашата служба. И изискване предложението за представяне на графичния дизайн на марки бе отменено от миналата година и заменено с по-модерни средства. Мисля, че ще попитате и за шансовете за подобни законодателни промери в сферата на промишления дизайн. За жалост, разбираме от комисията, че за сега не можем да очакваме нов регламент. Но междувременно ние, нашата промишленост е поставена в условията на а, глобален пазар, където вече се предприемат такива стъпки сметки. Не и в Европейския съюз обаче. Е, отново, като част от реформата, е, връзката между е, търговските марки и индустриалните образци също е много важен парламента настояваше службата да поеме различните указания за географски указания за происход, и по ваше настояване ние започнахме по-тясно сътрудничество с Генерална дирекция Агри за бъдещи действия. Няма съмнение, че предвид вниманието, което се обръща на е, промишления дизайн и приобщаване на правата за географски происход, е, трябва да се действа и това ще бъде наша задача, когато комисията позволи. Важно е и гласа на вашата комисия да се чува. И накрая, дейности на службата. Струва ми се, че е важно да подчертаем, че ние трябва да продължим да работим като Централно бюро за регистрация. А, ние никога не сме подминавали тази дейност, когато говорим за ефективно управление на системите и администриране на системите за промишлен дизайн. И все пак има черени линии, които рубежи, които не можем да преодолеем. Ние организираме различни практики и по този начин ние можем да можахме да очертаем нашата ден до 2017 година. И все пак имаме все повече заявки за промишлен дизайн и търговски марки и все повече изисквания се поставят към нас в сферата на интелектуалната собственост. Ние предлагаме най-различни услуги, включително и в сферата на машинни разработки и метаданните. Бъдещата ни дейност ще се влияе в своето качество и по-нататък. Малко статистика през последната миналата година имахме заявки от които основно се финансираме. Тук имаме ръст с 8%. И така обърнахме внимание на дизайна. Въпреки по-високите е, търсене, до края на годината ние успяхме да постигнем 33% а, Увеличение, което е в... Е, разчитаме това да продължи и през тази година. Тук искам да благодаря на нашия неуморен екип, които ентусиазирано използват всяка възможност да дадат своя принос. Този, тези статистики могат да подскажат колко е важно да станем една по-гъвкава организация в полза на потребителите в е, името на доброто състояние на цялата система за интелектуална собственост. Надявам се, вие оценявате промените като положителни и все пак е, има все повече имаше предизвикателства. През последните години трябваше да подкрепяме творчеството като програмата за до, до 2020 година за интелигентен растеж. Но датата наближава, а предстои и Брексита, избори за парламент и нова комисия. Така че промените много често блокират възможността на законодателя да реагира. Така наречената нова промишлена революция поставя пред нас нови изисквания, като почнем от биткоина през автономните автомобили и изкуствения разум. Така че, например, някои форми, поне в някои случаи ние стигаме до изключително сложни продукти, където самата разработка е по-ценна от самия продукт. Например, гиганта General Electric използва изключително напреднали методи за принтиране за разработка на самолети. В бъдеще те няма да имат нужда от безброй ам, самолети, които да разнасят резервни части и детайли. Те ще си ги печатат. Фирмата Adidas, например, през януари показа първите 3D принтирани ам, маратонки, които могат да бъдат на, при, приведени в съответствие с индивидуалните изисквания различни други продукти, като бижутерия, байкс, вече са обичаен продукт. И нека не забравяме изкуствения разум, автонимните автомобили, ам, както и редица аспекти на безопасността и отбраната. Освен това да не забравяме ролята на метаданните, а това предполага по-лесни за ползване услуги и все пак трябва да отчетем, че изкуственият разум трябва да се признае като изключително е, важна, но това поставя правни, етични и социално-економически въпроси. Това предполага по-ясно разбиране и по-голяма предпазливост, особено при защитата на личните данни, които излязоха на сцената след е, случая с е, Фейсбук. Така че се нуждаем от ясни правила за защита, т.е. можем да приемем промени, да вървим в положителна посока и да даваме добър резултат. Така че Европейския съюз не може да си позволи да изостава в тази конкуренция е, докато Европа, САЩ е, и Япония продължават да са водещи в интелигентната връзка между е, обектите, Китай и другите страни настоят с кръстени ръце миналата година заявките за търговски марки от Китай са се отвоили в сравнение с 2015 година и тя се нарежда след САЩ и Германия на трето място а, понякога дори заявките са повече, отколкото от тези от САЩ. А, предвид все голямото разнообразие в а, авторските права, метаданите започват да играят много важна роля и електронните тържища също заемат своето място. Тези въпроса разгледани в редица наши проучвания и от мониторинговия център. И бе установено, че има нарушения които могат да достигнат 88 милиарда евро годишно или 5% от европейския продукт. Нещата стават все по-сложно. Има все повече заявки за авторски права, а едновременно с това е, има и много заявки, които идват извън Европа. Едно от решенията е по-добре да опознаваме съответните технологии и да ги ползваме по-ефикасно, за да осмислим все по-сложния свят. Така, например, макар и да е, е, наблюдаваме бързо разрастване на виртуалните или криптовалуки като биткоин, така наречената блокова верига като технология, блокчейн, има много и много други приложения. И в това число предотвратяване нарушенията на авторските права на интелектуалната собственост. И нашето ведомство е, тази година е, се, ще се обърне към е, една група експерти, които са запознати с тази нова технология. Миналия месец лансирахме един нов конкурс за най-добри решения за прилагане на технологията блокчейн Конкурсът ще се състои през месец юни в Брюксел. Наградата ще бъде на стойност 1000 евро. Най-сетне идеите и прототипите, породени от този конкурс, ние ще съдействаме да стигнат до пазара. Толкова много неща вече се знаят за залозите, за проблемите и следователно нашето ведомство, наред с други партньори, следва да, да следи развитието на тези процеси и да отдава приоритетно значение на резултатите. Creating networks and facilitating cooperation across agencies and authorities in order to help create a more joined up system. Нуждаем се от а, още повече широко разпространение на съществуващата информация. Различният инструментариум за охранителна дейност, разработен от ведомството, различни бази данни, инструмент против фалшифицирането и така нататък, целият този инструментариум по-настоящем се консолидира в единна платформа за охрана на интелектуалната собственост. Наред с това и ведомството и обсерваторията ще продължат да работят пряко с други агенции и генерални дирекции на Европейския съюз, в това число небезизвестната коалиция IPC3. Ораторът се извинява, че чете твърде бързо, след като председателят му напомня да не го прави. Благодарение на тази наша дейност, а, е, ние сме пресичали незаконно разпространение на, например, а, а, телевизионни приемници, а, съдържащи а, а, противозаконно отнета интелектуална собственост, а, луксозни стоки, фармацевтични а, произведения. Съгласуваните усилия на всички заинтересовани страни, това число на правоохранителните органи, е единствения начин – и платформата IPC3 би следвало да бъде новия център на оперативна информация за противодействие на пиратството и фалшификацията. За да постигнем успех в борбата с едно глобално явление, което се развива, еволюира в значителна степен с напредъка на технологията. Е, една среща, която организирахме между нашето ведомство е, и Европол с присъствието на генерални дирекции на генерални директори, това число от Генерална дирекция данъци и митници на Европейската комисия, се оказа първа порода си среща за обсъждане на бъдещото сътрудничество и взаимодействие за противодействие на престъпността срещу интелектуалната собственост. Беше подчертано значението на обмена и анализа на информация за засиленото сътрудничество между органите на ЕС и националните органи бяха набелязани конкретни мерки е, за повишаване ефикасността и ефективността на борбата с нарушенията на интелектуалната собственост. Участниците се оговориха да се срещат за напред редовно. Направили сме изследванията, познаваме фактите, сега е време да пристъпим към действие и се надяваме такива срещи, так, такива проекти за сътрудничество да изработят именно конкретните действия. Госпожи и господа, както може да видите, Европейското ведомство за интелектуална собственост се е, е развило в значителна степен от 2011 година насам. Обръщайки поглед назад, е, можем да набележим седем направления, е, които присъстват до ден днешен в нашата работа и които са в основата на нашия успех. Първо, е, правата на интелектуална собственост следва да бъдат по-значими, по-достъпни за, за ползвателите, за обществото като цяло. На второ място, за да имат каквато и да било стойност, правата на интелектуална собственост очевидно трябва да бъдат познавани, зачитани и ефикасно охранявани. Нещата стават все по-сложни предвид бързия технически прогрес, е, промяната на обществените нагласи, но това е основата на която и да било бъдеща стратегия. Предвид е, променящия се все по-динамично свят, никога не е било по-важно всички заинтересовани страни да сближат разбирането си на тези въпроси, в това число на правоохранителната дейност. А нормотворците трябва поне да се опитат да развиват нормативната уредба в крак с променящите се обществени отношения. Challenges ahead. As как съм казвал, не веднъж, е, не веднъж системата на защита на интелектуалната собственост би следвало да служи на економиката и на обществото. С това бих искал да ви благодаря за вниманието, за неослабващия вас, ваш интерес и за съдействието ви да се направлява е, развитието на уредбата в тази особено важна за Европейския съюз материя. Благодаря. So, uh, thank you, Mr. Благодаря, господин Кампинас, за много богатото ви изложение. Е, Неколци на колеги поискаха думата. Господин Кавада е прав. Благодаря, господин председател. Бих искал тук е, публично е, да заявя на вниманието на тези, които присъстват днес тук, а и за протокола, е, това, че е, инструментът, ведомството, което до сега така успешно управлява господин Кампиниус, е жизнено важно. Става дума за защита на цялото богатство на творческата дейност в Европейския съюз. Аз нерядко цитирам едно изследване от 2014 година, дело на достатъчно независими автори, е, според което е, творческото богатство на Европа възлиза на повече от 630 милиарда евро ежегодно. 7 е, милиона и 200 хиляди души заети лица и то независимо от бедствието на фалшификатите, което засяга всички ни, заобикаляни прекосява прекусява всички наши граници. Е, наскоро е, се чу за, за, за броя на, на е, железопътните вагони, които постъпват от изток на територията на държава членка. Това са десетки и десетки влакови композиции на ден с происход от Китай и, и как органите на тази държава членка нямат практическата възможност да осъществяват контрол. И толкова по-добре, че сега ведомството за интелектуалната собственост на Европа активно сътрудничи с полицейските и други правоохранителни органи. И аз бих искал да кажа отново тук на вниманието на всички и, и на вашето внимание, господин генерален директор, пък не съм само аз, господин Звевка, тази сутрин и други наши колеги. Ще voudrais dire à nos, à, Та бих искал да кажа, че е, сме свидетели на е, е, една изключително сериозна модернизация, осъществена под вашето ръководство, господин Кампиниус. Особено впечатляваща стъпка, тъй като да, възможност за съгласуване на действията на правоохранителни органи до някъде отдалечени, териториално и ведомствено от центъра. Онова, което особено ме впечатлява е начина по който вашият е, е, екип е, се е адаптирал към особено взискателното ръководство от ваша страна. Ainsi que l'Observatoire d'ailleurs, comme euh, vraiment euh, des instruments absolument essentiels, je voudrais mettre en garde tel ou... И, и, и това са е, е, особено важни постижения. И аз обръщам официално внимание на определени институции на Европейския съюз да не минират, да, да, да не е, подронват и, и компрометират този постигнат напредък, като лишават ведомството от бюджетни средства. Имайки предвид състоянието на света, глобалните предизвикателства, ние не можем да си позволим да се лишим от такъв важен инструмент. И е, трябва да кажа, че господин Кампинос нали, е, е избран с едно да, имперско, да, да кажем, мнозинство. Надявам се е, това да не звучи политически некоректно някому, но другия кандидат получи не повече от 2-3 гласа и така сега начало на патентното ведомство, аз се надявам той ще продължи да работи все така активно. Госпожа Ниблер, благодаря, господин председател. Е, благодаря на, на нашия гост за експозето и трябва да ви кажа, че съм страшно впечатлена от всичко, което ми казахте. Дейността, която вършите е, е не толкова дейност на административен орган, а на доставчик на, на услуга, на, на средище на, на диалога и напредъка. И вие тук а, а, ни отправяте а, категорично послание, не свързано просто с отчетните ви задължения на поста, който заемате до сега, а, а за, за активно сътрудничество помежду ни, за обединяване на усилията на всички заинтересовани е, в по-нащатъчна защита на интелектуалната собственост. На мен ми направи е, голямо впечатление казаното от вас за новата верижна технология, блокчейн, е, във връзка с криптовалутите. Много съм впечатлен от това, че вие вече сте се включили активно в процесите на, на, на размисъл и работа по тази нова технология. Един въпрос към вас. И вие споменахте търговската конкуренция, особено с Китай. И възоснова на вашите наблюдения, какво бихте казал? Американците, китайците повече ли ги биват, и да кажем, от нас, по-конкурентно способни ли са в комерциализацията на новите научно-технически постижения, някакси липсва ли ни новаторски дух, трябва ли да започнем отдолу с образованието, с промяната на нагласите? Какво трябва да направим, за да ускорим тези процеси? И последно, е, изразявам съгласието си с господин Кавада. Творческите индустрии в Европа наистина имат отлични постижения. Европа съдържа, твори, създава огромно количество съдържание, е културно, е интелектуално и разбира се, трябва да държим това съдържание да се заплаща от ползвателите. В този смисъл мисля, че може би трябва да помислим в тази посока в името на нашата економика. Е, мисис Регнер. Пожа Регнер. Благодаря ви, благодаря господин председател, господин Кампинос за впечатляващото изложение. Аз съм сред тези, които така и не успяха да, да ви посетят на място. Е, но е, е, във всеки случай аз съм следяла през последните години процеса на работата и разговорите в Аликанте и се отнасям към всичко това с огромен ентуси... ентусиазъм, както впрочем и колегите в нашата комисия. Един кратък въпрос за блоковите вериги, блокчейн, както спомена госпожа Ниблер – може ли малко да, да поразвиете тази тема? А, вие споменахте е, конкурс, е, който предстои през юни. А, как се свързват евентуално тази технология с а, разкриване и предотвратяване на нарушенията срещу интелектуалната собственост? Много вълнуваща е тая тема. Благодаря. Господин Зиевка. Słów wypowiedzianych przez Жан-Мари Кавада. Е, Благодаря, господин председател. Присъединявам се към колегите и в частност господин Кавада. В изразената благодарност за полаганите до сега усилия. co się, e, co się dzieje Уважаеми Антонио Капиниус, аз а, е, имах удоволствието, близо наблюдавам всички полагани от вас усилия през последните години. Особено като ръководител на, на ведомството. И човек си струва да отиде е, до Аликанте. Трябва да кажем, че ведомството е сред най-добре организираните изпълнителни агенции на Европейския съюз. И вие посочихте не, не малко примери на, на добре разработено, добре развивано международно сътрудничество. Впрочем, това е една от, от, от малкото агенции, които са на вноска. Представете ли си, не струват на европейския бюджет и една стотинка. И, и още повече в, в работата си е, допринася огромна полза. И аз много се радвам, че господин е, Кампиньос сега преминава в Мюнхен, в патентното. В, е, в най-ближшej przyszłości, але chcę głęboko ви... Патентното ведомство на Съюза. Ем, значим за, за, за идните години избор. А от друга страна съм сигурен, господин че който и да бъде вашия приемник, ще се умее да продължи е, работата ви до сега в Аликанте. Единственото, вероятно, което би ме безпокоило, са предстоящите нови и нови, почти ежедневни предизвикателства, свързани с е, новите технологии, И въпросът е такъв. Дали трябва да се търсят у нези институции, е, които разполагат с правоохранителни правомощия е, и да се сътрудничи с тях. И тези, които разследват престъпленията срещу интелектуалната собственост. Е, przychody. I całkowicie chciałbym dołączyć się do pytania Angeliki Nibler, co jest powodem, że przegrywamy wyścig, jeśli idzie o innowacyjność и се питам, защо всъщност губим битката в това отношение срещу или с, ако щете, американците, с някои от азиатските тигри е, и в развойната, е, не само в правоохранителната дейност как подхождаме към таланта, към, към талантливите хора, които, които следва да бъдат обгрижвани и защитавани, в това число по линия на интелектуалната собственост, всячески. И позволете ми също така да ви благодаря за за усилията, които сте полагали за тясно сътрудничество между всички е, аналогични ведомства в държавите членки е, в Европейския съюз и за намерението ви да, да упорствате все така и за напред в Мюнхенското патентно ведомство. Thank you. Thank, thank you for, for, for, for the nice words and, and, and thank you as well for... Благодаря за любезните думи зададените въпроси. Е, сложно ще бъде да отговоря на всички тях. Е, ако вземем научните публикации, е, дело на, на, на лаборатории, институти, висшечебни заведения, където и да било в Европа, ние далеч не сме зад. Далеч не изоставаме от САЩ, да не говорим за Китай. Така че от това правя следния извод. Ние не изоставаме в, в интелектуалната продукция от американците, а в преобразуването на това генерирано в Европа знание в пазарен продукт. Американците в това отношение имат две предимства. Първо, те са една държава – е, ние сме 28, независимо от най-добрите усилия на комисията, парламента и съвет. Така или иначе, 28 сме. С различна зрялост. Ако вземем скандинавците, тях много ги бива в превръщането на знанията в продукция. Великобритания, Германия до ден днешен и още от 19 век е лидер в това отношение, дори в световен мащаб. И това, което трябва да, да се постараем да направим в бъдеще, е, е да, да, да огледаме екосистемата, оборота на идеи навсякъде в Европейския съюз. Да видим къде са празнотите. И, и винаги е, да се придържаме към субсидиарността. В край на краища това е конкурентното предимство на Европа да разчитаме на националните служби, на националните патентни ведомства. Американците наистина водят значително пред нас в комерциализацията на, на научната продукция. Това е в крайна краща и традиция за, за американската култура поначало. Там не просто се констатира проблемът, а тутък си се търси неговото решение. Но отново, има естествени предимства едината административна организация и така нататък. Американците не са по-добри от нас в продуцирането на знания. В друго да. Блокетон, въпросния конкурс, значи става въпрос за програмисти, които в продължение на 4 дена ще програмират на място – търсейки решения, които да съдействат на правоохранителната дейност. Не, и вече да, да, потребителят, бъдещият, да, да, да контролира и благодарение заданието, което сме дали, всъщност е благодарение на такъв софтуерен продукт правоохранителният орган да може да упражнява контрол а, от край до край по веригата, от а, разработката през производството и, и пласмента на един продукт. Ам... Например, има, има, има правоохранителни органи, които конфискувайки е, е, е, фалшифицирани изделия, е, ги класифицират, има, има шифри, има кодове, е, по които могат да бъдат следени. Проблемата обаче е, че в големите пристанища, в Роттердам, е, е, Хамбург, така нататък, не могат да се отворят всички контейнери. Не може да се, не може да се осъществява 100% контрол. И в това отношение може да се разчита на технологичните решения. И за това обмена на данни е жизненно важен. новите технологии ни улесняват всеки ден нас, разбира се, но по същия начин улесняват и а, правонарушителите. А? Мисля, че отговорих на, на още два въпроса. В такъв случай, господин Кампинос, ще си позволя още два въпроса. Първо, един по-общ. Вие споменахте въпроса за а, изкуствения разум. И знаем, че продуктите на изкуствения разум а, могат да творят, така да се каже, да, да, да, да създават литературни, музикални произведения и така нататък. Смятате ли, че това а, до някъде е предизвикателство за самото легално определение на защитено произведение, авторско, въпроса за защитата на, на, на, такава, на такава интелектуална собственост, ако тя наистина е такава. И а, второ, за, за а, това, според вас по статистически данни, дали броя на исканията за защита на географски означения от неселскостопански характер затрудняват полето. Започна от последния. В Европа всъщност нямаме защита на географски указания за неземеделска продукция. И това е грешка. И трябва да бъде попълнена. Отново, Интелектуалната собственост е средство, инструмент, която е в ръцете на частния сектор. Ние няма да му налагаме на частния сектор каквото и да било. Но ако частния сектор иска нещо от нас, а ние не му дадем инструмента, очевидно защитата няма да се получи. И мисля напоследък във Франция, ако не греша, се въведе уредба за неселскостопански географски указания. И, и интересът е голям, интересът е голям и не бива да, да, да губим повече време. Е, е, приятели и колеги от комисията са седнали там на, на задния ред. Е, когато сключваме спогодби за свободна търговия, нали, ние защитаваме своите географски означения за селскостопанска продукция. Обаче все повече нашите партньори от, е, от останалата част от света, от, от трети страни, е, слагат на масата и не земеделски, не селскостопански е, географски указания е, е, и настояват за тяхната защита. И аз редовно получавам запитвания да, да проверим в рамките на една търговска марка, която съдържала позоваване на неселскостопанско географско указание и така нататък. А, и а, е, няма смисъл да се питаме има ли го или го няма прословутия слон в а, е, стаята. А, е, той се вижда, няма какво да правим оценка на въздействието. Трябва да работим по решаването на проблема. Е, но, вижте сега, аз не обвинявам комисията, не винаги е вина на комисията такова едно изоставане на нормативната уредба. Е, на втория ви въпрос, е, авторското право, знам, че се, се работи, по, скоро ще приключи работата по регламента, не бих искал да, да се намесвам с коментар по текущата законодателна дейност, но отговорът ми е да, всъщност, вие сте напълно прав. Е, технологията се мини с такива темпове, че наистина представя предизвикателство за понятията ни, за представата ни за интелектуална собственост от 19 и от 20 век. И на това предизвикателство следва да се даде отговор. И пак, с голямо е, съжаление, е, констатирам как има въпроси, дългогодишни, които не са получили отговор тук, в този, в този дом. Европейската търговска марка, общностният дизайн, има, има нови технологии, които могат да бъдат защитени по линия на, на защитения дизайн, само че сега не могат, защото не изменихте регламента. Другаде по света това е възможно, но не и в Европа. Така че губим от потенциала си. Смятам, че губим от потенциала си. Да, извинявайте, обаче, като, като видим какъв е залогът, да, да вземем резервните части. Въпросът за резервните части възпрепятства изменението и допълнението на регламента за дизайна. Защото всички бягаме от въпроса за резервните части. Едни държави членки смятат, че той трябва да се уреди по един начин, други по друг начин. Междувременно губим. Неотложно следва да се усъвремени регламента за дизайна. Той, той, той, той устряват от 2003. А, а вече сме 18. Дизайн. It's not EU design. The name is community design, not EU design. И тук става просто за общностния дизайн, не, не, не, за, не, за, не за съюзния. А, а не ме питайте повече неща, че се разприказах. Съвсем накратко. Миналата седмица стана нещо много важно, от което следва да извлечем полки. И току-що посочихте колко е важно да се защитава информацията, личните данни – е, като основа на, на богатството на един континент, е, който не разполага с кой знае каква индустриална база с промишлено производство. И какво стана миналата седмица? Континентът, който е, най-ревностно е, е, пази своята информация, става дума за Съединените щати. Случилото се с един домашен прислужник в Съединените щати следва да ни е поука за всички. Съединените щати казаха, че Европа по-добре се пази от тях. И обръщам вниманието е, не обвинително в никакъв случай на комисията, а по-скоро да я насърча да извърши, е, да, да, да, да извърши един качествен и количествен скок. Да, е, да, не, да, да не стигнем до положението, в което са се намирали страните от залива между двете световни войни. Огромно богатство, нефтът, без средства за експлоатация. И тук, тук говорим за, за географските означения, за, за, за запазване на специфична продукция териториална. Е, ние имаме сериозно богатство, което трябва да защитим. Хайде не с зид, не с крепостна стена, но нещо, но нещо подобно. Знаете, американците скъпят похвалите си, за Европа, след като ни похвалиха, значи има на какво да се замислим. Uh, in that case, I have 14 minutes to repeat all the phrases. Uh, no, phrases. Имам 14 uh, минути да повторя И така, искам да ви благодаря от името на нашата комисия за времето, което сте посветили на съвместната работа с нас. Много ви благодарим за това. Това винаги бе доста обогатяващо. Надяваме се, че тази традиция ще бъде и запазена, когато поемете новия пост на председател на Европейското патентно ведомство защото и това ведомство попада в правомощията на нашата комисия. Така че няма да ви загубим. Очакваме с нетърпение да се видим с вас след като вземете новия пост. Благодаря ви за свършената работа и късмет се в бъдеще. Европейското патентство ведомство е европейска публична организация, но тя не е в ресора на Европейския съюз. Вие нямате право на надзор върху нас, ние доброволно ще дойдем тук, за да се срещнем с тази хубава комисия. Да, съвсем прав сте. Но размяната на мнение с председателя е част от добрите установени традиции.